Ah ja, äh, Ocampo. Ja.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 Colleghi, procediamo all'audizione pubblica sul... Уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание и започваме с и слушването, свързано на ролята с ролята на Европейския съюз в замразени конфликти с фокус Южен Кавказ и Приднестровието. През 2008 конфликта в е, Грузия постави Кавказския регион в центъра на вниманието. Европейския съюз тогава изигра посредническа е, роля при прекратяване на конфликта и тогава е, се възроди въпросът каква какво може да се направи в посока на разрешаване на такива конфликти. Разбира се, комисията подчерта, че добросъседската политика на Европейския съюз не трябва да се ограничава върху политическо влияние, а също и, също и за гарантиране на стабилността. В декларацията от Прак 2009 беше изразено това искане. Разбира се, има и различни инициативи, свързани с източното партньорство. Тази тема беше засегната и от висшия представител на Европейския съюз. Правят се разисквания и ам, дискусии какво може да се направи в посока разрешаване на тези проблеми и сега се съставя стратегия на Европейския съюз и ролята му в разрешаването на конфликтите в Кавказ. Разбира се, господин Кирилов изготви един доклад по тази тема, който също ще бъде засегнат този след обяз след обяд. Днешното изслушване трябва да представлява една а, дискусия и трябва да помогне на а, докладчика. Сега а, искам да приветствам нашите експертни лица тук, госпожа Фишер, госпожа Фрайзер и госпо... господин Джонатан Колан. Добре дошли сред нас. След това господин Евгений Кирилов ще получи думата и ще представи своя а, доклад, своя проекто а, доклад, свързан с трагедията на Европейския съюз по проблемите в Южен а, Кавказ. Моля ви да се ограничите в рамките на 10 минути, а, за да можем да проведем една а, нормална дискусия. Моля, имате думата. Thank you very much and also... Благодаря ви е, много. Благодаря на Комисията по външните работи за поканата да докладвам пред вас. Е, е, помолиха ме да съсредоточа вниманието си върху политиката на Европейския съюз по регулирането на конфликт, конфликти в така нареченото постсъветско пространство, но понеже днес основно ще говорим за Южен Кавказ, бих искала да спра вниманието ви най-вече на неразрешените конфликти е, в Южен Кавказ. Е, е, раздадени са иллюстрациите от PowerPoint, но информацията, която се съдържа в тях, няма да засегна в устното си изложение. Няма да говоря и за инструментариума на Европейския съюз, понеже е, би ми отнело твърде много време. Ясно е, мисля, че участието на Европейския съюз в регулирането на конфликти в най-широкия смисъл е, в този регион е, расте постъпателно през последните 10 години и сега бих спряла вниманието ви по-скоро на постиженията и на неуспехите на тази политика, специално в е, Южен Кавказ. Няколко думи най-напред за постиженията. Както казах, е, участието на ЕС нараства от 2003 година насам от назначаването на специален представител на ЕС за Южен Кавказ – а по-общо е, можем да кажем, че Европейският съюз наистина съумя да задълбочи двустранните си отношения с трите южнокавказски републики. От е, Предвид това, е, че Европейския съюз в твърде ограничена степен участва в конфликта в Нагорно Карабах и съответно констатациите ни по необходимост се свеждат до Грузия. Е, след е, руско-грузинската война през август 2008 година Европейският съюз се е, установи като основен субект в процеса на урегулиране на конфликта, играйки съществена роля за прекратяването на въоръжените действия през август 2008 година и от тогава насам реализира немалко средства за предотвратяване ескалирането на конфликт. В раздадените ви материали ще видите малко по-подробна информация за използвания инструментариум. Сега, що се отнася до недостатъците или неуспехите, трябва да си даваме сметка. Разбира се, че Европейския съюз, както и останалите международно е, правни субекти, не се умяха да предотвратят войната през август 2008 година, независимо от активизирането на присъствието през предходните години и нарасналите дипломатически усилия през първата половина на 2008 година. След войната Европейският съюз не успя да упражни съответния натиск върху Русия, така че тя е, изцяло да се придържа към споразумението за прекратяването на огъня. Не можа да, да предотврати възникването на ново статукво е, в Грузия е, ООН не, не можа изцяло да осъществи мандата си, тъй като не получи достъп до Абхазия и Южна Осетия. Женевските, женевските разговори са е, един доста неструктуриран формат, който очевидно не е в състояние да е, гарантира напредък, макар че трябва да признаем и предходните формати не постигнаха кой знае какво. Така че, що се отнася до женевските разговори, е, там остава въпросително. Така, за Нагорно Карабах, както казах, нищо не можем да констатираме. В обобщение може да се каже, че независимо от постиженията на Съюза, е, в Грузия намесата му е доста еклектична, споредична. И, и разбира се, е, конфликта от август 2008 година в значителна степен осложни положението в Грузия, което съответно въздейства върху политиката на Съюз. Бих искала сега да спра вниманието ви на препятствията пред една по-ефикасна политика на Европейския съюз за регулирането на конфликтите в Южен Кавказ. Според мен има четири основни фактора или дилеми, които осуетяват успеха на политиката на ЕС в региона най напрете на лице дилемата е, между един подход ориентиран към развитието от една страна и измерението, което е етнополитическо или идентификационно, ако щете. Е, в политиката си е, след войната Европейския съюз поставя определено ударението върху економическото развитие като средство за урегулирането на конфликт. И тук основанията са, че преобразуването на заинтересованите страни в стабилни демокрации и благоденстващи економики е, би обезпечило изграждането на доверие и помирението и рано или късно би способствало за убеждаването на непризнатите територии е, е, в това, че интеграцията е най-добрия вариант за собственото им бъдеще. В продължение на определен период този подход изглеждаше обещаващ в Южна Осетия – където се установяват сравнително пропускливи граници между етническите общности. Ако обаче е, както е в Абхазия и в Нагорно е, Карабах, е, става въпрос за интеграция на, на държавата и сепаратистите, този подход не дава резултат. Даже напротив, един аспект на економическата подкрепа е, застрашава да задълбочи пропаста между етническите общности. Тук, разбира се, трябва да се направи една оговорка понеже нито добросъседската политика на ЕС, нито източното партньорство не предлагат фактически перспектива за членство в Съюза на Грузия в случая, Капацитетът на Европейския съюз е твърде ограничен, що се отнася до подпомагането на вътрешното развитие и ефикасното прилагане на определени условия, в резултат от което Европейският съюз всъщност не може да бъде същински противовес на политическото и економическо присъствие на трети страни, т.е. Русия, а що се отнася до Нагорно Карабах, Армения. Въпреки това обаче аз бих е, подчертала, че Ориентирайки се преди всичко към економическото развитие, Европейския съюз по-скоро е подценявал етнополитическото измерение на конфликта и в известни случаи дори го е влушавал. Следващия момент двустранните отношения от една страна срещу е, медиацията и изграждането на доверие. Всички усилия на Европейския съюз в случая са се основавали на двустранни отношения с заинтересованите страни, което подронва способността на Европейския съюз да играе ролята на посредник и фактор на повишаване на доверието. Тази дилема е особено характерна отново, що се отнася до Грузия, където след розовата революцията на розите, новата администрация на Саакашвили активно лобира за по-силно ангажиране на Европейския съюз в регулирането на конфликта в рамките на една по-широка стратегия на трансатлантическата интеграция, присъединяването на страната към НАТО и прочее и прочее. И а, е, това се съчетава от страна на Грузия с доста националистически и агресивен подход по отношение на непризнатите територии. Така, все повече и повече на Европейския съюз се гледа като на съюзник на грузинското е, правителство. Това от гледна точка на политическите субекти в Абхазия и Южна Осетия, което разбира се възпрепятства способността на Европейския съюз да играе ролята на посредник. Що се отнася до конфликта в Нагорно Карабах, Европейският съюз всъщност е поставен между чука и наковалнята. В рамките на добросъседската политика и източното партньорство Съюзът изгражда партньорски отношения, опитва се поне да ги изгражда, както с Армения, така и с Азербайджан. И понеже тези две държави са в фактическо състояние на война, спорейки за Нагорно Карабах, за Европейския съюз става твърде трудно да намери своето място в процеса на урегулиране на конфликта. Трет, Тата ми бележка е за очакванията и представите на заинтересованите, на участващите в конфликта страни. Е, трудно е, важно е, прочем, да споменем, че Политиката на Европейския съюз за урегулирането на конфликти в региона като цяло е, винаги е била реактивна, е, изоставаща от събитията, вместо да ги изпреварва, в резултат от което винаги е зависела от търсенето от страна на заинтересованите страни. И тук имаме значителна разлика между конфликта в Грузия и в Нагорно Карабах, съответно. Както казах, е, постреволюционното, след революционното правителство на Грузия е, бе много отзивчиво на, на предложенията на Европейския съюз, докато нито Армения, нито Азербайджан не показват кой знае каква заинтересованост в това отношение. Понеже съществуващия формат е, е по-скоро благоприятен за Армения и стратегическото и партньорство с Русия укрепа позициите и в преговорите. А пък Азербайджан е неблагосклонен към Европейския съюз, защото има известни опасения, че по-силното участие на Европейския съюз и по-голямото взаимодействие между представителите на ЕС и фактическите, фактическата администрация на Нагорно Карабах би придало международна легитимност на Нагорно Карабах – което би било в ущърп на азербайджанските интереси. И общо взето, може да се каже, че липсва заинтересованост, интерес към повишаване ролята на Европейския съюз, но това също така се корени в една по-обща представа за конфликта и международните отношения в региона, е, представа, която все още в значителна степен се е, обославя от геополитическото мислене. Геополитическо мислене, което разбира се не съответства на самосъзнанието на Европейския съюз като на така наречена мека е, неформална сила на, на, на постмодерната представа на Европейския съюз за сигурността. И последното, което бих искал да кажа в тази връзка е, е да, да посоча липсата на последователна, на, на вътрешно състоятелна, непротиворечива стратегия на Европейския съюз. Всичко, цялото положение, според мен, се осложнява именно от това. От това, че Европейския съюз все още няма вътрешно непротиворечива представа за собствената си политика по регулирането на конфликтите в този регион – първо, защото е, дейностите на Европейския съюз в региона не, не, не винаги се реализират е, е, благоприятно. Случаят на Грузия е много характерен в това отношение. На второ място, поради това, че все още държавите членки не са единни, що се отнася до акцента, до, до ударението на външната политика на Европейския съюз на юг или на изток – и разбира се, защото държавите членки са дълбоко разделени помежду си, що се отнася до Русия. И отново това красноречиво проличава в отношенията с Грузия, понеже през последните няколко години двата, двата конфликта постепенно е, прераснаха в пряко противопоставяне между Грузия и Русия Русия и това фактически парализира възможностите на, е, на Европейския съюз да се намеси, да, да, да предприеме някакви действия след войната. Възоснова на този анализ е, бих искала е, да набележа три момента накратко за бъдещето на европейската политика в региона. Първо, смятам, Европейският съюз трябва да преразгледа своя подход, ориентиран към развитието. Развитието на заинтересованата страна може да бъде нещо много полезно и значимо в зависимост от характера на конфликта, но в други случаи може да не постигне очакваните резултати. И оценката на Европейския съюз на един или друг конфликт би трябвало да отчита етнополитическите измерения, измеренията на националната самобитност когато разработва стратегия за развитие на е, съответната страна. По-нататък на, на второ място мисля, че Европейският съюз трябва да съзнава ограниченията на двустранния си подход е, по отношение на източните си съседи. Имайки предвид а, е, легитимната позиция на Европейския е, съюз е, в отношенията с страните от региона, вероятно двустранният подход е неизбежен. Но пък Съюза би трябвало да си запази правото е, да реализира инструментариум, благодарение на който останалите страни в отношенията би трябвало също да да могат да, да преследват своите приоритети. И в това отношение гражданското общество, неправителствените организации биха могли да играят важна роля. В тази връзка, във връзка с първите два момента, е, бих искала да кажа, че идеята за е, е, участие, за партньорство без признаване, като предварително условие, е стъпка тъкмо в тази посока и, и следва да се възприеме от Съюза. На трето място, мисля, че в процеса на изпълнение на Лисабонския договор е, следва да се държи сметка за необходимостта от по-висока степен на хармонизация на различните инструменти в Южен Кавказ. По-тясно взаимодействие между комисията и съвета, благодарение на новоназначение върховен комисар и чрез е, външно политическата служба, би било много полезно това отношение. Освен това, Следва да се има предвид, че за Европейския съюз би било твърде трудно е, бързо да преодолее вътрешните си разногласия по отношение на Русия. В това отношение държавите членките първа и, е, имат да изминат един доста трънлив път на натрупване на, на знания. Ам, но пък а, е, отношенията с региона се ползва с подкрепа на една широка коалиция, така да се каже, от едните и другите държави членки, независимо е, от отношенията им с Русия. И е, разбира се, ако обаче се преодолее това разногласие, то би имало сериозен положителен ефект върху преодоляването на конфликтите в региона. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Фрайзер има думата. Благодаря, господин председател. Е, благодаря ви, госпожи и господа членове на комисията, за поканата да е, ви запознаем е, с състоянието в Южен Кавказ. В изложението си ще опитам да ви дам колкото е възможно най-нова информация за положението в Южен Кавказ от 2009 година насам, да, да, да направим равносметка за днешното състояние и по-нататък да съсредоче вниманието ви върху е, регионалното измерение, гледната точка на самия регион. Оттам нататък ще задам въпроса къде се поставя в този контекст Европейския съюз е, днес и как би могъл да допринесе за урегулирането на конфликтите и е, укрепването на мира в регион. Ще се опитам да бъда максимално кратка от последната резолюция на Европейския парламент за Южен Кавказ преди две години през януари 2008 година положението в региона, разбира се, значително се влоши. Тук е, няма да говоря за конфликта между Грузия и Русия през август 2008 година. Вие сте всички добре запознати с обстоятелствата, но очевидно този конфликт е, отбеляза повратен момент към значителна дестабилизация на положението което размрази определено така наречения и погрешно според мен замразен конфликт в регион. Но това не е единственото неблагоприятно събитие. От тогава насам през 2009 година положението не се подобри значително на, на място. Русия все така нарушава споразумението за прекратяване на огъня от септември и август 2008 година а именно не е изтеглила е, въоръжените си сили по численост и местонахождение. По-настоящем, е, макар и нещата да не са ясни, Русия поддържа присъствие около 5000 в е, Южна Осетия и 2000 в Абхазия. Значително нарастване на числеността в непризнатите територии, но и качествено присъствието на на тези въоръжени сили се е променило. Вече не може да имаме каквито и да било иллюзии, че те са там по някакъв международен мандат, като мироопазващи сили на ОНД. Това са просто е, въоръжени сили на Русия, които е, присъстват на територията по силата на пряка договореност между Руската федерация и Южна Осетия и Абхазия съответно. Поради това положението на терена е, значително се промени и Русия очевидно се готви за дългосрочната перспектива е, в Абхазия и Южна Осетия. Подписано е 49 годишно споразумение. Половин милиард щатски долара са отпуснати за тази година за е, укрепване на абхазската граница и поддържане на военното присъствие. Така че е, очаква се руснаците да изградят военна база с висок капацитет в Южна Абхазия има и слухове, че базата е, на Черно море е, в Чамчира може някой ден да замести Севастопол като штаб е, на Черноморската флота. Според мен това не е особено вероятно, имайки преди чисто природните условия, там, там няма чак такава дълбоководна акватория. Е, каквато има в, е, в Севастопол, но така или иначе е, има признаци, че Русия се готви да остане задълго там. През 2009 година приключи работата на, на мисията на ОССЕ и, и на ООН. Остава само УМН, присъствие, което има своята положителна роля в Грузия, но все още има твърде ограничен достъп до Абхазия и Южна Осетия. В другия конфликтен район, на Горно Карабах, също станахме свидетели на твърде малко напредък, е, станахме свидетели на влушаваща е, се сигурност. През 2009 година все така се нарушаваше примирието с по-тежка артилерия, с снайперистски, е, снайперистки огън. И преди тази доста мрачна картина на положението на място, е, все пак не можем да подминем и някои положителни събития. Макар и слабата, но все пак обнадеждаваща светлина бе подписването на протоколите между Турция и Армения през 2009 година което е, не се случи, разбира се, отведнъж. То бе резултат на многогодишни преговори с съдействието на Швейцария, а и на едно десетилетие, 10 години на сближаване между Турция и Армения на равнището на е, гражданските контакти и е, гражданското общество. Тоест, днешното състояние на нещата е, е резултат е, от един дългогодишен процес. Протоколите преследват три основни цели. Установяването на дипломатически отношения между Турция и Армения, е, разкриване на, на, на границата между двете страни и двустранна комисия за разглеждане на историята на отношенията между двете страни. Това не би било възможно без мълчаливата подкрепа на Русия. До някъде това изненадва, имайки предвид историческата традиция на Русия. Но Русия насърчава сближаването между Армения и Турция, до някъде преследвайки своите собствени економически интереси. Отварянето на границата между Турция и Армения би било благоприятно за капиталовложенията на Русия в Армения би дало възможност за материално обезпечаване на руската база в Гумри, в Армения би разкрило възможности за развитието на транспорта и търговията. Така че интересното в това отношение е, че Русия през цялото време подкрепя сближаването между Турция и Армения и в същото време през последните няколко години убедено укрепва отношенията си с Турция. Русия е най-големия външно-търговски партньор на Турция и разбира се, Турция е в значителна степен разчита на туризма. И миналата година за първ път в историята на руските туристи се пада най-голям дял от туристическия поток е, в Турция. Е, по-нататък Русия и Турция имат сериозни взаимни интереси по отношение на Южен поток – на тръбопровода, достъпа до е, Черноморското крайбрежие за този тръбопровод, изграждан от Русия, възможността е, Джайханския тръбопровод да стане обект на съвместен консорциум и други подобни в областта на енергетиката. Любопитно е обаче, че не само е, енергийните интереси сближават Турция и Русия. Е, преди няколко седмици, когато министър-председателя на Турция Ердоган бе на посещение в Москва, той предложи на руската страна да бъдат премахнати визовите изисквания за пътуване между двете страни, както и е, установяването на, на традиция на съвместни министерски съвещания между двете страни. И тук какво, какво се оказва? Две страни в продължение на години е, стояли на непримирими позиции е, разделени от, от желязната завеса, сега се сближават. Е, Европейския съюз обаче, според нас, не би трябвало да гледа на всичко това като на заплаха, а, а по-скоро като на предимство на възможност да потърси начини за взаимодействие в умиротворяването и стабилизирането на регион. Ясно е, че този нов руско-турски алианс има дългосрочна перспектива. Твърде много са общите интереси, които сочат именно в тази посока. За съжаление обаче, онова, което наблюдаваме през последните няколко седмици е, е, е отклоняване на турско-арменското сближаване в неправилна посок. Протака се е, и очакваме протоколите е, скоро да стигнат до двата парламента, които да ги ратифицират, но това е, сякаш изглежда все по-малко вероятно. Взаимните нападки се разгорещяват, сякаш е, е, Турция е размислила така начата реална политика и економическите интереси вземат връх. Значи, понякога се твърди, че е, Турция дължи лоялност на азербайджанските си братя поради културно-историческата близост. Според мен не това е аргументът. Причината, поради е, е, която Турция сякаш е поразмислила и се оттегля от сближаването с Армения, е чисто и економическа. Протоколите са подписани през октомври миналата година, е, на същия ден, на който Азербайджан и Русия подписаха споразумение за газови доставки и от 1 януари азербайджански газ тече към Русия. И тук Турция е, се е разтревожила че газа, от който, на който е, Турция определено разчита, би бил отклонен на север. А, а, а азербайджанския газ е ефтин. 120 е, долара на 1000 кубически метра. Да, сближаването между Турция и Армения е в застой, и това е отрицателно. Би могло да има отрицателни последици за урегулирането на Нагорно-Карабахския конфликт. Не, че тези два въпроса са непременно взаимосвързани или взаимозависими, но, но определено са успоредни. И а, при забавянето на процеса на сближаване между Турция и Армения, аз мисля спокойно мога да прогнозирам за забавяне на преговорите за Нагорно Карабах. И накрая няколко думи за Съединените щати. През последните няколко години наблюдаваме намаляване на присъствието на САЩ в региона, както в Грузия, където САЩ бяха особено активни по времето на администрацията на Буш, но и е, в Нагорно Карабах. Какво означава това за Европейския съюз днес? Е, би казала, че Европейският съюз има възможност да е, работи на три различни равнища. Е, определено би могъл да играе силна регионална роля. Лансирането на източното партньорство миналата година бе много положителен жест. В това отношение бих искал да подчертая особено многостранните регионални платформи, които са изключително важни за е, урегулирането на конфликти, Европейският съюз би трябвало да запази своята роля на средище, на, на инициатор на тези платформи, да не се оттегля, да оставя всичко на, на местните партньори. Европейският съюз трябва да продължи подкрепата си и политически, и финансово. Освен това, макар и Лисабонският договор да носи със себе си значителни промени в инструментариума на Европейския съюз, изключително важно е Европейският съюз да запази персоналното си присъствие в региона. Личностното си присъствие. Освен това, що се отнася до ОССЕ, след като посланник Фасие се оттегли от поста си, сериозно трябва да се обмисли френското присъствие да бъде заменено с присъствие на ЕС. И а, накрая Европейският съюз може да се замисли по задълбочено за сигурността в Нагорни Карабах. Или като подкрепя сегашната мисия на ОССЕ, в която са включени само пет, наблюдатели, или е, да помисли за присъствие на ССДП в Нагорно Карабах. На двустранно равнище Европейският съюз трябва все така да предлага економическа перспектива на страните от региона. В това отношение всеобхватните е, споразумения за свободна търговия са много важни, както и започването на преговори за сключване на договори за асоцииране. Бих казала, че за да може да е, гарантира пълното опозотворяване на договорите за асоцииране, те не би трябвало категорично да отхвърлят възможността за членство в Съюз. Давам си сметка, че трудно може да бъдат поети такива изрични ангажименти, но по друга страна те не би трябвало да бъдат и изрично отхвърляни. И накрая, освен двустранното равнище, Европейският е, съюз е, има да играе много важна роля по отношение на непризнатите субекти. Е, Европейският съюз по традиция играе тази роля в Абхазия и Южна Осетия и трябва да продължи е, при ясна стратегия за е, контакти с непризнатите територии. Това определено е на лице по отношение на Южна Осетия и Абхазия, но би трябвало да помисли и за отношения с Азербайджан и Армения и а, е, карабакските арменци и карабакските азери. Важно е за Европейския съюз да признава териториалната цялост на страните от Южен Кавказ, но при това да не се отказва от контакти е, с абхазските е, или карабахските, е, абхазските южноситинци или карабакските арменци и азери. Освен това, Европейският съюз би могъл да насърчава преговорите на множество равнища както вече го е правил, да подкрепя продължаването на женевските разговори, но и в рамките на разговорите за Нагорно Карабах също да се мисли как би могло да се постигне напредък на двустранните преговори. Различните страни имат различни интереси. Разбира се, разговорите не бива да се съсредоточават единствено върху контакти с, с азерите и, карам, и арменците, но и с карабахските арменци и азери. И, и, и накрая, преди да дам думата на колегата, мистер Коен, Бих искала да кажа, че в това отношение съществена роля може да играе и гражданското общество. Нещо, което до сега Европейският съюз върши много резултатно и има намерение да продължи да върши, не само в Южна Осетия и Абхазия и в Нагорно Карабах. Е, гражданското общество проявява интерес към диалога и към изграждането на мира. Разбира се, възможностите на гражданското общество не са безпределни. То не може да донесе мир на региона, но при изключването на политически споразумения гражданското общество би могло да оказва подкрепа на процеса, а ако, за съжаление, процеса тръгне в обратна посока, както напоследък става между Турция и Армения, гражданското общество би могло да бъде от полза по събирането на отломките, ако щете, ако нещата стигнат до там. Ето това е уникалната роля на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много. Искам да засегна няколко въпроса в своето изказване. Първо, ще говоря за естеството на конфликтите. Второ, възможностите за трансформацията на тези конфликти. И е, също така ще разгледам ролята на гражданското общество и на Европейския съюз. Няма да навлизам в е, подробности в политическата обстановка, но мога да отговаря на въпроси по този въпрос, ако има такива. Що се отнася до по-широките въпроси? Винаги е важно, когато говорим за Южен Кавказ, да имаме преди, че това са различни конфликти и няма как да, мож... да приложим едно и също решение към всички. Трябва да ги разглеждаме като отделни конфликти, като отделни проблеми, независимо от това, че има връзки между тях. Второ, както Сабин каза по-рано, мисля, че не е подходящо да ги наричаме замразени конфликти. През последната година, последните 10 години, се използва това понятие, но то е погрешно, защото конфликтите са на лице това, което беше замразено, бяха преговорите. И действително, до голяма степен преговорите загубиха своята легитимност и в трите конфликта. Що се отнася до Грузия, тя загуби вярата си в процеса на преговорите и сметна, че е необходимо да разклати нещата и нейната стратегия, стратегията на Грузия бе да интернационализира мирния процес. За съжаление, опит да се промени е, системата на конфликта е, доведе до това, което се случи през август 2008 година. С това стигаме до друг много важен въпрос, който винаги трябва да имаме предвид. И това е Русия. Русия е играла много важна роля в създаването на конфликтите, в поддръжката на конфликтите. Е, веднага след разпаднат на Съветския съюз игра важна роля за постигането на примирията през 1993 и 1994 година и продължава да играе много сложна роля като трета страна и като посредник и като страна, която е ангажирана в конфликтите. Но ако разглеждаме Русия само като страна, която трябва да бъде обвинявана, това няма да ни доведе до никъде. Необходимо ни е да разберем какъв е интереса на Русия и да не се демонизира Русия защото ако Русия се разглежда като враг в този процес, това няма да помогне да се разрешат конфликтите. Сега да видим какви са възможностите за трансформация на конфликтите. Гражданското общество. От... Смятам, че формалните процеси на преговори са важни, но недостатъчни. Необходим е един по-реалистичен подход, в който се отразяват по-широките политически и социални промени и участват различни представители на обществото. Има различни очаквания и страхове, свързани с мирния процес, и те не са, до... те не са обвързани с това, което се случва на масата на преговорите. Без да се ангажират обществата, които са засегнати, и без да се информира обществото за възможностите за промяна, няма как да се е, работи ефективно. Гражданското общество е много важен фактор, е, за който подкреп може да подкрепи е, и преговорите и прехода. Та може да играе много важна роля да предизвиква създалите се стереотипи, да трансформира отношенията и да предлага конкретни предложения, които да се използват в официалния процес на преговори, както и да организира съвместни дейности, които да променят аналитичната, поведенческата и концептуалната рамка на възприемане на нещата в региона. Тук можем да навлезем в много а, конкретни примери за начина по който гражданското общество в региона и извън него са, работи в различни области. Ето, например, има различни формати, е, за да се събират хора от, от различни страни на границите, създават се общи информационни пространства чрез е, телевизионни и радиопрограми, чрез вестници. Е, създава се възможност на изолираните общности да участват повече. Въобще има много голям спектър от дейности, които се подкрепят и от Европейския съюз, и от двустранни дарители. Гражданското общество е много по, е, работи много по-ефективно от е, управляващите в тази връзка и това е особено важно, когато става дума за установяване на отношения с изолирани общности. Тук можем да говорим и за мерките за изграждане на доверие. Смятам, че този тип мерки в региона много често се възприемат отрицателно. Нека да префразирам Кенеди. Той каз... Е, казвайки, не мислете какво вие можете да направите, какво опонентът ви може да направи за вас, а какво вие можете да направите за опонента си, защото само така може да изградите доверие. Това е нещо, което не се разбира от властите в региона. Гражданското общество по никакъв начин не трябва да се разглежда като отделно от политиката. То само по себе си е политическо, защото променя естеството на политиката в региона. И като имаме предвид къде се намираме днес, трябва да имаме предвид, че трансформацията на конфликтите и изграждането на мира, за което се борят гражданските организации, изискват е, специална структура, която не е достатъчно подкрепена от проектните е, от проектния принцип на финансиране. Деветмесечни проекти не са достатъчни. Нека да поговорим и за подхода на Европейския съюз. Ще ми се да твърдя, че Европейският съюз трябва да е много по-смел в прилагането на меката сила, за да може да проведе една визия за бъдещето. Не трябва да се занимава само с, технически въпроси. Надявам се, че ще мога да иллюстрирам това със следващите си коментари. Една от дилемите е следната. Европеизацията е като стратегия за постигане на разрешаване на конфликти не е добро начало. Не това е целта на населенията на откъснатите територии. Както се каза, те получават много повече подкрепа от Русия, що се нас до Карабах от Армения и като цяло е, и от своите стратегии, и от стратегиите на Европа тези територии е, са маргинализирани спрямо Европа. Има двоен стандарт. От една страна говорим за признаването на Косово, за начина по който Европа реагира на войната през август 2008 година, всички тези събития няма как да, да, да, да създадат доверие към Европейския съюз сред отделените територии. Много важна концепция тук е демократизацията. Демокрацията е важна, но не е достатъчна като противоотрова срещу жестоките конфликти в Кавказ. В един регион, където съдебната система не работи добре, като, където няма демократична е, традиция, не трябва да се пред... подценяват е, трудностите, които предстоят. И от концептуална гледна точка това е, е доста сложен въпрос. Стратегията на изолация е, от, 8, от 15 години насам не е довела до а, разрешаване на проблемите, не е довела до връщане на беженците обратно в домовете си. Така че е много важно да се разбере какви други стратегии могат да се използват да се постигне тази цел. В момента в Грузия се работи по нова стратегия за Абхазия и Южна Осетия, но тук има и концептуална грешка. Ако говорим за стратегията за деокупация, много е важно да не се допускат грешки от страна на абхазците и на южноосетинците. Властите в е, тези територии много често се очернят от останалите. Не трябва да се забравя, че политическият процес там е изключително сложен и политическата власт там е много по-малко и е готова да се ангажира с конкретни мерки, защото а, не, може, не може да поеме риска да получи обвинение за това, че продала интересите на своята общност. Трябва да мислим много по-новаторски тук. Много често се говори е, с е, лозунга, лозунга ангажимент, но не и признаване. Добре, но какво означава ангажимент? Политическите лидери, особено тези, които са избрани по демократичен път, отговарят за подписването на мирни споразумения. Но вътрешните процеси биха могли да създадат такива общества, които да не са готови да, предпри... да приемат условност, условията на мирния процес. И за това гражданското общество може да участва в дебата на концептуалната рамка. Затова трябва да се ангажираме по един гъвкав, иноваторски начин. Европейските институции, освен това, се сблъскват и с концептуални ограничения. Не са намерили начин да работят по адекватен начин с отделените територии и е, има колебания между желанието да се оказва натиск и желанието да се помага. Освен това, много често се осъждат политици, които се държат по начин, на който не отговаря на европейските ценности, но за съжаление този тип осъдителни декларации може да ги насречи да продължат да се държат по този начин. Много важно е, когато говорим за конфликти, да имаме предвид това. Европейският съюз трябва да не се хваща в капаните от миналото. заключение. Гражданското общество в региона остава крехко и не може да се решите на него да доведе до мир. Но именно усилията на гражданското общество може да промени табутата, да промени хоризонтите и да промени естеството на конфликтите. А създаването на метафорични мостове между над пропастите може да помогне да се постави конфликтите в една нова рамка. Правителствата и политиците трябва да насърчават ролята на гражданското общество – а не да се опитва да го контролират. А самото то трябва да се научи внимателно да наблюдава как работи правителството, но също така и да си сътрудничи с него понякога. И накрая, какво е мирът? Мирът процес на промяна ли или стабилност? Много често всъщност мирът е някакъв вид отговор на криза начин да се постигне стабилност, а не да се трансформира конфликта, така че да се постигнат промени и дългосрочен мир. Благодаря. Грация. Благодаря ви. Сега ще приканя колегите да зададат своите въпроси и смятам да групирам въпросите два по два и след това да давам а, думата на съответния оратор. Господин Петърле, господин Северин имат думата. Господин Петърле. За занимиве оцене и... Благодаря ви за направената много интересна оценка. Въпросът ми е малко провокационен. Вярно е, че някои от твърденията, е, предложенията за разрешаване на конфликта, направени от Европейския съюз, е, бяха добре осветлени. Но какво ще ми кажете, госпожо Фишер, за евентуалното нагърбване на госпожа Аштън? с уреждането на тази ситуация. Колегата Северин, няколко въпроса възникват. Смятате ли или не, че всички тези замразени конфликти е, са всъщност част от една цялостна криза? Това е постимперската криза на е, Русия, предвид новото и положение е, в световните дела. И докато този нов статут на Русия не се изясни и за самата нея, и за другите, тя трудно би могла да участва уместно в уреждането на кризата. На второ място, ние, а и, и други, като например Съветът на Европа или ОССЕ, нееднократно сме обсъждали необходимостта или възможността да предложим на Южен Кавказ така наречен пакт за стабилност на Южен Кавказ – който, между другото, би разгледал и възможността за урегулирането на така наречените замразени конфликти и евентуалното реинтегриране на се... Е, отцепилите се територии. Какво мислите по този въпрос? Освен това, също сме обсъждали, ако не се лъжа в няколко доклада на Европейския парламент, необходимостта от провеждането на конференция за сигурност и сътрудничество за Южен Кавказ която вероятно също да разгледа възможността за обявяването на военен неутралитет на региона, като една не лоша възможност да бъдат преодолени някои от е, спорните моменти. Какво ще кажете за това? И най-сетне да не затваряме вратата пред присъединяването на тези страни към ЕС. Честно казано, аз имам сериозни отношения, съмнение, извинете, що се отнася до реалистичността на подобна перспектива, но не бихме ли могли вместо перспективата за членство да им предложим модела на Европейския съюз, да ги насърчим да създадат някаква общност или съюз на южно-камкавските държави по наш образец, разбира се и с наша подкрепа. Благодаря, има думата докладчиците за отговор. Съвсем накратко, баронеса Аштън, е, е, ще оставя на, на колегите да е, се занимават с структурите на ЕС. С едно изречение бих казал, бъдете търпеливи и, и се учете. Трупайте опит, понеже регионът е сложен, а не се променя особено бързо. Казаното от вас за цялостната криза и замразените конфликти, най-напред нека, нека ви поправя, това не са замразени конфликти. Не е уместен този израз. Дали има цялостна криза? Да, разбира се, Русия е, е критично важен компонент, но ние би трябвало да гледаме все повече и в страни от Русия. Поначало тези конфликти са резултат от разпадането на Съветския съюз и начина по който то стана. Но тези конфликти се коренят и в още е, е, в, в, в, в тенденции от преди разпадането на, на Съветския съюз, е, свързани с е, етническото е, многообразие на региона, природните богатства, различните представи за историята. Едно нещо, което е съществено важно според мен е, че в региона се смята, че е, въжделенията на малцинствата към самоопределение са несъвместими е, с въжделенията на мнозинствата за запазването на териториална цялост. И е, конфликтуващите страни е, се възползват от е, тези твърдения е, в контекста на международното право, твърдейки, че само те са предпоставка на конфликт което не помага. Трябва да се отласнем от идеята, че Русия е, е същината на конфликта. Прифразирайки други автори, Русия е нещо като слънце в пустинята. То няма да залезе и, и просто ще трябва да направим нещо, да променим отношението си към Русия, както между другото и, и партньорите ни от региона за съюз на Южен Кавказ, да, да, но не би трябвало да пренебрегваме и Северен Кавказ. Регионът е отчаяно зависим, свързан с Северен е, Кавказ, особено е, сега е, с отцепването на Абхазия, което е, което е факт, независимо дали това харесва на Грузия или не. Влиянието на Северен Кавказ става все по-значимо и проблемите на Северен Кавказ ще се стоварят върху, на своя ред върху Азербайджан и Армения. Така че създаването на, на общност в този регион е изключително трудно. Причината, една от причините, поради които Европейският съюз е бил създаден, е, че държавите с основателки са били готови за това. Докато в Южен Северен Кавказ националните субекти не са готови да се откажат от, от представата си за права и привилегии. Препятствията пред движението в региона, като например това, че за да прекусиш няколко десетки мили трябва да заобиколиш по път от хиляди мили, това няма да си отиде. Е, скоро. Е, има всякакви други, има екологични проблеми в региона. Е, и разбира се, това си струва обединяването на страните, но пък изкуствено създавани политически структури няма да успеят. Има нещо като парламентарна асамблея на Южен Кавказ, доста слаб форум, но все пак нещо в положителна посока. И, и все пак нещата няма да са толкова лесни. За пакта за стабилност. Това е идея е лансирана и от Турция, и от Русия, от различни мозъчни тръстове и прочее. Но пак, според мен, регионът не е готов за такива мащабни жестове. И накрая сигурността, сътрудничеството, неутралитета в региона. Отново трябва да кажа, според мен държавите не са готови, но въпросът за милитаризма е изключително важен. В региона през последните години знаем свидетели на същинска надпревара във въоръжаването. И е, средства, които се харчат за въоръжаване, будят сериозна тревога. Питаме се защо. През 2008 година, през лятото, видяхме един от отговорите на този въпрос с много тежки последици за населението на региона. Съвсем накратко, ако баронеса Аштън ме попита какво да правя сега, вероятно бих и предложила три неща. Най-напред изпратете свои съвет си в региона, така че да, да, да се срещат и разговарят с всички участващи страни, за да получат а, ясна, точна представа. Това вече стана повече от ясно понеже положенията, то не е едно положение, в региона са много сложни. Второ, Европейският съюз би следвало и Сабин Фрейзър разви тази идея в изложението си. Би следвало да разчита на източното партньорство, на асоциирането, на задълбочаване на свободната търговия и на многостранните платформи. Е, това е инструментариум, който определено разтваря възможности пред Европейския съюз. Европейският съюз трябва широко да се възползва от тези възможности. Това е дневният е, ред за месеци, и е, вероятно и години напред. И трето, да се работи за хармонизиране на инструментариума на Европейския съюз на място, съгласно Лисабонския договор. Военния неутралитет, е, споменахте, много трудна тема е това. И разбира се, ние не можем да казваме на суверени държави е, на, на къде да се насочат във външната си политика. Ако обаче сравним положението в Приднестровието, в Молдова и с положението в Грузия, разбира се фактът, че е, е, Молдова няма план за действие за присъединяване за, към НАТО, няма такива намерения, определено смекчава контекста, в който се развива конфликта и е, улеснява задачата на Европейския съюз. Така че въпросът за военния неутралитет има своето място, но пък е и много труден въпрос. Е, и поради това, че, както каза Джонатан, тези страни се отнасят много чувствително към всякакви реални или въображаеми посегателства е, срещу техния суверенитет. И накрая, е, евентуална общност на южно-кавказските държави. Много добра идея, обаче тези страни не проявяват интерес към това. Имайки преди твърде слабото равнище на регионално сътрудничество, по-скоро интеграция, в средносрочен план тази идея е нереалистична. Просто няма да потръгне тази идея и Европейският съюз е, трябва да си дава сметка за това. Колегата Свобода има думата. Благодаря. Да се върнем към последната тема, тема и отговор на господин Коен към колегата Северин. През 94, 5, 6, 7 година много хора казаха присъединяване към Европейския съюз, това е лудост, е, нали, едва сега свърши студената война, но трябва да помислим за економическия контекст. Е, е, бях на една конференция за този регион съвсем наскоро и мисля, че трябва да се говори за просперитета на гражданите, за економическото благосъстояние, повече средства за инфраструктура, по-малко за военни цели. Също така магистралите около Черно море и въобще инвестиции в други области. Това може да покаже как економическото сътрудничество, защото Можем да не го наричаме съюз от началото. Економическото сътрудничество може да отклони вниманието на хората от конфликтите и да го насочи към благосъстоянието на гражданите. Някои от лидерите не искат това, но мисля, че не е лошо да се е, работи по някои подобни идеи. По отношение на отбраната, вие отговорихте, но в Грузия вече има военно обучение в училищата, за да може да са готови хората за конфликтите. Въпросът е дали това предотвратява конфликтите или ги задълбочава. След това за Армения и Турция. Госпожа Фрейзер каза, че е, Турция е отговорна за това, че не е ратифицирано споразумението. Аз чух, че Армения, Армения казала че ако Турция не ратифицира споразумението до определена дата, тогава и Армения ще спре да го спазва и ще се отметне от него. Има и, разбира се, е, и сложния проблем с Нагорно Карабах. А и Турция не иска да загуби приятелството си с Азербайджан – но е добре да помислим и за арменската е, страна на въпроса, не само за турската. Вие говорихте повече за турската. И накрая мисията на Европейския съюз в Грузия. Е, е, тази мисия неясна ли с това какво се случва с Абхазия и Южна Осетия? Казва се, там не може да се влезе, така че нищо не е ясно. Не знаем какво се случва там, няма, не могат да минават хеликоптери. Така че ако има някакви военни развития на тези две територии имаме мисия там, без да знаем какво се случва. Би било много жалко мисията на Европейския съюз да не знае какво се случва, само защото няма необходимите начини да си набави информация. Колегата Преда. Вижте, Бих искал да коментирам накратко. Ще ми се да науча повече по един от въпросите по нашето заглавие, а е, е именно за Придностровието. По Южен Кавказ нещата очевидно са ясни. И, и а, доколкото Приднестровието е част от Молдова, това някакси по-близко до нас, до Съюза, пък и до мен. Е, на, на часове път от е, Букурещ. И в тази връзка отношенията с Русия, понеже отново всичко това е много близо, много по-близо до нас. Е, Румъния е държава членка на Съюза. Всъщност три четвърти час три четвърти час от Букуреш до мястото, а, а, където а, тъпче руския бутуш. Аз наблюдавах изборите в Молдова и отведнъж на, една територия, която по принцип е под контрол на Кишинел, около вас руски войници е, е, просто не знаете какво означава това. Човек не може да се отнася спокойно към подобна заплаха. И на второ място, за разлика от Южен Кавказ, тук имаме поне две държави членки на Съюза, които през последните години, преди да постъпят в Съюза, а и след това, е, декларират, че гражданите на Молдова е, не са а, е, молдовци, а румънци и, и българи. Тук имаме и български колега, който а, може да ни даде количествени данни. Е, по едно време повече молдовци ставаха българи, отколкото румънци. Общо взето е обратното, но във всеки случай е, възниква твърде сериозен политически проблем, какъвто нямаме по отношение на Южен Кавказ. Значи, е, как гледате на това управление на замразените конфликти от гледна точка на тази статистика, която поражда молдовска политика, изпълнена с противоречие. Молдова, между другото, заявява, че се опасява някой ден грузинския сценарий да не се повтори на нейна територия. И, и тези опасения не са лишени от своите основания и са на, на вратата на Европа. Не е Южен Кавказ това. Questione di tempo aggiungiamo un'altra domanda, quella che sarà fatta ще има още един въпрос. Госпожа Хауптела. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос. Свързан с поствоените процедури и доклади. И Русия и Грузия са подали сигнали пред Международния наказателен съд, въпреки че Русия не е страна по, междунар... Е, по Международния наказателен съд. И така, какви според вас могат да са последствията от това? Е, ако започне да се обсъжда защо се е случила тази война, кой е бе, е бил виновен, какви права на човека са били е, засегнати, е, е, е, жертвите и прочи. Разбирам, че съдът за първи път е, трябва да се справя с е, такава ситуация. И специално от е, Грузия има хиляди жалби. И накрая докладът Лявини. Тя, на госпожата Лявини така и не можа да установи имало ли е масова мобилизация на руски военни части. Попитах я, а, има ли доказателство, че не е имало такава масова мобилизация. Тя казва не и това не можахме да установим. Така че искам да ви попитам. Проучва ли се този въпрос? Дам ми думата за отговор. Нека първо да се върнем към въпроса за обединяване на региона. Смятам, че за съжаление някои от тези коментари ми напомнят за обсъжданията е, на Вишеградската четворка при няколко години. Е, пред... Някакси е, хората си мислят, че страните от Южен Кавказ ще са доволни, ако има лен съюз от един вид или друг. От друга страна, съществуват възможностите на източното партньорство. Ами нека да запълним тази структура, която вече е създадена и която вече е предложена на страните от регион. Нека да се опитаме да видим как тя може да бъде укрепена и да създаде и диалог и въобще комуникации, както и възможности за защита на правата на, на човека, без това да означава присъединяване към Европейския съюз. Доколкото разбирам, възможността за кандидатиране за присъединяване е, е много, много далечна, но е, мисля, че не е добре да се твърди, че това е невъзможно да стане когато и е да било. Що се отнася до пак пакта за стабилност, има някои ограничения и на Балканите е, пакта за стабилност не замени перспективата за членство, така че това няма да се случи в Южен Кавказ. Що се отнася до военните части. Това е много сериозен въпрос. Огромни средства се харчат от бюджета на страните за армията. 8% от бюджета си харчи е, Грузия, над 3% Армения, над 2% Азербайджан. А това са страни, които са бедни, имат нужда от инфраструктура, от здравопазване, от образование, вместо това си харчат парите за военни цели. Проучванията ни показват, че използването на военни части в действителен конфликт действително а, съществува като вероятност и за това харченето на тези пари не е а, случайно. Що се отнася до военното обучение, не знаех, че има такова обучение, обаче е, това не ме изненадва ни най-малко, защото в Грузия като цяло има е, съзнание за това, че младите хора трябва да бъдат обучавани е, в военни техники, така че да могат да защитават държавата. И и след 2008 година продължават да се разглеждат военните опции като реалистични. Що се отнесе до мисията на Европейския съюз, много жалко е, че тя няма достъп до Южна Осетия и до Абхазия. Има известен пробив е, един член на Европейския представител на Европейския съюз на мисията има възможност да отиде в Абхазия, да участва в срещи, поканен е и да отиде в Южна Осетия във връзка с задържането на Рина Осетинец. Има някакъв напредък. Държавите членки на Европейския съюз и техните дипломати и служители продължават да пътуват до Южна Осетия и Абхазия, както и до Нагорно Карапах, така че те могат да видят какво се случва. От 2000, след 2008 година нещата поспряха, но това е само временно. Служителите ще продължат да пътуват до там, защото имат нужда, има нужда от достъп за мисията. Що се отнася до сближаването, процеса на сближаване между Турция и Армения, да, действително, аз се концентрирах повече върху Турция в моята презентация, обаче действително но направих това, защото Турция промени своя принцип е, по отношение на Нагорно Карабах, но сега Армения също почва да се държи малко по-твърдо, както е, колегата спомена. Армения сега заплашва да се оттегли от процеса по ратифицирането на протокола. Не смятам, че Армения ще продължи в тази посока, обаче ако се види някакъв напредък от Анкара, защото в крайна сметка Армения има нужда от тези протоколи, много повече, отколкото Турция има нужда от тях. Именно заради това Армения ще продължи да ги очаква. Въпреки, че в Армения също има а, големи критики срещу тези протоколи. Именно затова е важно да се придвижи този процес напред за да може да се намали силата на националистите в Армения. Благодаря. Ще добавя няколко думи по една точка, която Сабина не покри. По економическите въпроси. Напълно прав сте е, за това, че просперитетът е изключително важен и колкото да повече правителствата могат да се насочат към това, а не да реш... се опитват да разрешават надвиснали конфликти, толкова по-добре. Но трябва все пак да има пред... да не разглеждаме економическото а, развитие като а, едно просто решение. От, от, от известно време често се твърди, че ако Грузия стане привлекателна економически, е, тогава Абхазия и Южна Осетия ще се върнат е, към нея. Но това не е достатъчно. Все пак е, економическите дейности са важни. Европейският съюз може да направи много за това и вече прави много за това. И накрая, що се отнася до достъпа до тези региони? Нагорни Карабах не е на попада извън международните е, радари и трябва да имаме предвид, е, че не трябва да е, се разглежда ангажиментът и присъствието като признаване. И а, абхазците искаха мисията на ООН да остане там не, искаше тя, не искаха тя да приключва. Ам, представители но е не няма да получат достъп до Абхазия в близко бъдеще. Така твърдят а, е, добре познаващи ситуацията. Не знам дали Сабин не иска да каже нещо повече за Приднестровието. Има а, общи неща, с Грузия. Е, говорим за руското гражданство. Руското гражданство е, е сериозен въпрос с е, гражданите там, както и в Молдова, но има причини за това. Трябва да разберем как се чувстват хората в тези е, сепаратистски територии. Трябва да разработим стратегии, така че да откликнем на техните интереси, а не да смятаме, че те са капризни. Що се отнася до Международния наказателен съд и доклада, това е много сложен въпрос и има нужда от повече време за да му се даде отговор, но бих казал, че този доклад е един дипломатически доклад и не можем да очакваме нищо друго. Не можем да очакваме пръстът да бъде насочен в едната посока или в другата. Е, не можем да очакваме е, да бъде заловен някой едва ли не на местопрестъплението. Стана обаче съвсем ясно от този доклад, че от взаимовръзките между мира и правосъдието е, са много неясни. Е, твърде е, често е имало отношения тип око за око, зъб за зъб и е било невъзможно да се спрат те. Въпросът тук е как да спрем опитите да се работи само във връзка с миналото, не за бъдещето. Смятам, че политическите партии могат да използват а, това, за да спечелят хората а също така трябва да се има прави, че те имат своите отговорности за бъдещето. La parola al collega Kelam. Колегата Келан има думата. Благодаря. Благодаря на всички оратори, особено госпожа Фишер, за счетоводния отчет, така да се каже, който ни представи на постижения, провали и препятствия, салдото е отрицателно, трябва да призная. Но изцяло съм съгласен с казаното от колегата Северин и от Николси на други, че по-нататъчната употреба на термина замразен конфликт е неоснователна. Наистина терминът е и, и анахронистичен и подвеждащ. Под комисията на парламента по сигурността и отбраната миналата година предложи неразрешени конфликти от постсъветското време или постсъветски неразрешени конфликти с колониална предистория. Понеже е, без това да означава някакво демонизиране на Русия, преди всичко трябва да се обърнем с лице към е, реалността. Е, политиката на Русия, така наречената близка, към така наречената близка чужбина, датира още от 1992 година и нейната цел беше да бъде възстановен руския контрол върху бившите зависими територии. И в рамките на тази политика на ЕСИ на НАТО се гледаше като на съперници, като на противници. Мисля, че това, е, което е необходимо да направим е да предложим на народите от е, региона чисто и просто шанса е, сами да решат въпросите за демократизацията, за економическото развитие. И, за съжаление, руският модел не предлага такива възможности. Ако вземем пълния провал на руската политика на потисничество в Чечня и, и съседните региони, то, то ще ни стане ясно, че Русия няма какво да предложи и нашето присъствие може с основание да бъде далеч по-силно. Бихте ли в тази връзка приели две заключения? Първо, че руските сили, които играят ролята на международни мироопазващи сили, вече не могат да, да бъдат смятани за такива че статутът им на такива е, е, вече е изгубен и, и това трябва да се заяви ясно. И на второ място Европейският съюз да използва възможностите си за упражняване на натиск, така че Русия да спази поетите задължения, ангажименти пред ЕС от септември 2008 година. Понеже не би имало смисъл е, да се търсят контакти с сепаратистските общности без предварително Европейският съюз да е, е, е, е изпратил своя мисия за наблюдение, за установяване на фактите в Южна Осетия и в Капхазия. Съгласен съм с колегата Кирилов, който ще представи своя доклад по-късно, че простото реагиране на събитията, както е било до сега, вече не е вариант за напред. Тоест, Европейският съюз трябва ясно да се ангажира в подкрепа на демокрацията. Необходима е стратегия на Европейския съюз. И последният ми въпрос е такъв. Какво мислите по отношение на колебливата реакция на Европейския съюз на навлизането на руски е, въоръжени сили е, на грузинска територия. Може ли тази неубедителна реакция на Европейския съюз да потикне е, Русия към подобни действия в Крим, в Молдова и другите? Колегата Лизък има думата. Благодаря, господин председател. Доктор Фишер спомена намаляващото присъствие и ангажираност на Съединените щати в региона от е, смяната на администрацията в САЩ. Аз съм напълно съгласен с тази констатация, имайки предвид особено, че съм участвал в Международния форум за сигурност Халифакс – и там, когато разговарях с експертите, ми казаха, че макар и в някои региони сътрудничеството между ЕС и САЩ да е крайно необходимо, в Южен Кавказ Европейският съюз би следвало да се нагърби с повече отговорност, та дори и с цялата отговорност за регулирането на конфликта. И в тази връзка на този фон въпросът ми е такъв. можем да очакваме и е, оттегляне на финансовата подкрепа от страна на Съединените щати за тези страни, в това число за гражданското общество. Отговорите. накратко ще коментирам само две неща. Европейският съюз е, Европейският съюз следва да, да използва възможности си за натиск в отношение на Русия. Да, така е. От друга страна обаче знаем, че Европейският съюз няма кой знае какви възможности за упражняване на натиск върху Русия. Ние трябва да бъдем реалистични. Не, че трябва да се откаже от възможностите си за натиск такива каквито са те. Но предвид това, че те не са кой знае какви, е, е, Европейският съюз би трябвало по-добре да познава е, положението на място и да развива една по-високо технологична политика не точно с оглед на, на отношенията с Русия, а с оглед на действително ставащото на място. Дали Русия би могла да се възползва от аналогична тактика е, в е, Крим и в Приднестровието? Джон вече каза няколко думи за Приднестровието. Мисля, че положението там е далеч не така взривоопасно, съвсем различно от положението в Грузия, Южна Осетия и Абхазия. Аз не, наистина не прогнозирам военна ескалация там, от което не следва, че не бива да изразяваме загриженост за присъствието на е, мироопазващи в кавички е, руски сили в Приднестровието и разбира се за замразяването на процеса на преговори. Положението в Крим също е твърде различно и мисля е твърде малко. Вероятно Русия да обмисля употребата на военна сила. Това би имало далечно, далеч по-проблематични за Русия последици. А и поради това, че Русия може да, из, да очаква да, да, да излече значителна изгода от е, резултата от последните президентски избори в Украина. С Русия може да очаква те първо отношението с Украина да се развият в друга посока. Благодаря. Бих искал да кажа и аз няколко думи. Вие говорите за Русия като за образец, модел и, и за опасността от това. Напълно съм съгласен с вас, но трябва да сме наясно. Ако имаме сериозни възражения срещу характера на руската демокрация, изолирането на, на абхазците, например, не би им оставило друга възможност, освен задълбочаване на отношенията с Русия. И абхазското общество вече е, е загрижено за евентуалните последици от едно поглъщане от страна на Русия. И ако ние не се е, заемем е, е, с по-активни контакти, разчупвайки изолацията, то всичко това може да се сбъдне от само себе си понеже нашата мисия нямала достъп, ние да се отказваме означава да сложиш каруцата пред коня, понеже руският валяк, независимо къде е каруцата и къде е коня, ще прегази всичко. А, така че ние нямаме альтернатива. Нямаме альтернатива на, на ангажираността. А, нали, като казваме нямаме достъп, значи няма да участваме, вместо да изпишем вежди, ще избудем очи. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кирилов който да представи своя доклад, а след това още веднъж ще проведем кръг изказвания. Господин Кирилов. Мистер Chairman, I'm grateful also for our guests, guests. Благодаря много, господин председател. Много съм благодарен на ораторите, за представени анализ, за добрите идеи. Войната между Грузия и Русия показа колко е, е, крехка е стабилността в тази област и колко опасни са неразрешените конфликти за този регион и за Европа като цяло. Европа не може да се държи вече като спящата красавица. Трябва да играе много по-активно, да се ангажира, да трансформира Южен Кавказ в един регион на мир сигурност и стабилност. Европейския съюз е, и неговите действия след войната показа, че е способен да го направи. Е, влизането в сила на Лисабонския договор и създаването на поста на върховния представител са добри предпоставки за по-голямо политическо участие Нека да не забравяме, че Румъния и България имат морска граница с Грузия. Така че в своя доклад препоръчвам разработване на стратегия на Европейския съюз за Южен Кавказ, която да отразява възможно най-добре настоящата динамика и бъдещия потенциал на нашите отношения с трите страни в региона. Тук искам да изкажа съгласието си с е, доктор Коен, който подчерта а, е, колко важна е политическата работа. И аз съм съгласен, че тя е важна. Не можем просто е и така да седим и да гледаме какво се случва в региона. Избрах структурата на доклада, която виждате, на, е, с и започвам от а, е, въпросите за сигурността, защото те са най-важните. Неразрешените конфликти са неприемливи. Те са опасни и могат да бъдат експлуатирани във всеки един момент, за да се увеличи напрежението. Също така, когато доктор Коен каза, че Нагорно Карабах е попаднало под радара, нека да бъдем честни. Европейският съюз го постави извън обхвата на радара. За това в доклада аз призовавам за една проактивна роля, за специален европейски мандат за групата за този регион. Искам да чуя становището на колегите. Подчертах и значението на контактите между хората там. Да? и е, всички мерки е, за изграждане на доверие е, в конфликтните региони са изключително важни. Комисията има много добри идеи смятам, че с този доклад можем да създадем необходимите условия, така че комисията да стъпи на една добра основа, когато действа там. Европейският съюз трябва да използва своята мека сила и инициативата за източното партньорство допълнително ще насречи економическото и социално развитие на страните и ще ги приближи по-близо до Европейския съюз. Безспорно този процес ще доведе до положителен резултат в е, страните и региона като цяло и парламентът трябва да подкрепи този процес в неговата цялост. Много важно е тук да призовем комисията и съвета да ускорят процеса за либерализирането на визите за Армения и Азербайджан, за, както и за Грузия, както и изключването възможно най-скоро на подробни споразумения за свободна търговия, нещо, което ще подобри инвестиционния климат в тези страни. Почертах и важното значение на Евронест и на форма на гражданското общество, нещо обсъждано вече като начин да се увеличат контактите на двустранно и многостранно равнище с Европейския съюз и между страните като цяло. Важно е изграждането на институциите, изграждането на административния капацитет, така че да има по-добро управление и страните да са готови е, да извлекат максималното от инициативите на източното партньорство. Втората част на доклада се занимава с усилията на трите страни към демократизация, защита на правата на човека и върховенство на закона. Финансирането и помощта на Европейския съюз трябва да се предоставят под политически условия и да се иска пълно зачитане на тези принципи трябва да настояваме за повече усилия от страна на тези страни, особено що се отнася до изборите, независимостта на съдебната система, свободата на словото и правата на човек. В третата част се занимавам с социално-економическите въпроси, които са важни за бъдещето на региона, както бе споменато от колегите просперитетът би могъл. Можем да се а, стремим към по-добър стандарт на живот в региона. Разто... Разстоянията Междугорно Карабах и Баку, Билиси, Чейхан, този тръбопровод е много малко. И не трябва да забравяме, и то беше вече споменато, че гъста ще започне да тече по посока към Русия, а пък и да не забравяме, че китайците също започват да действат много активно в тази област и доста газ започва да тече от Туркменистан към Китай. Вече много години говорим за Набуко и други проекти, всякакви потоци и множество други инициативи. Мисля, че трябва вече да започнем да си даваме сметка, че без едно сериозно политическо присъствие просто ще ни избутат на страна. Също искам да кажа, че Русия плаща доста добре за гъста. Вече нещата не са като в миналото. Така че те имат интерес да получат по-добра цена, отколкото получават от Турция. Така че Европейския съюз трябва да действа по-активно, за, да ангаж... Е, за да защити своята енергийна сигурност и да се ангажира напълно в тези енергийни проекти, които са много важни за диверсифицираните доставки на енергоисточници в Европа. Спирам тук. Очаквам да чуя коментарите на колегите с голям интерес. Надявам се, че този доклад ще допринесе за една много по-видима роля на Европейския съюз в този регион. Благодаря. Бене, грация, колега Кирилов. Благодаря, господин Кирилов, за а, вашето изложение. А, е, е, искам също да кажа нещо. Е, по отношение на изказване на колега за положението в Нагорни Карабах, Карабах беше казано, че Армения и Азербайджан нямат е, интерес от една по-интензивна е, ангажираност от страна на Европейския съюз. Това показвах с какъв имидж се ползва Европейския съюз там. Ние искаме един по-интензивен ангажимент, по-интензивна ангажираност в Нагорния Карабах, но други части в а, този регион а, също искаме да имаме влияние, но, но това не може да стане а, директно посредством различни държави членки. Искам да спомена и групата от Минск, която не включва Европейския съюз като цяло, а само Франция а Франция не е получила и мандат от страна на Европейския съюз. Франция действа а, чисто на а, национална основа до каква степен може а, да се задейства Европейския съюз и да спечели повече политическо влияние, без да се ограничава само до а, необходимата подкрепа, а, оказване на помощ на гражданското общество и на бежанците. Още нещо искам да спомена – А, по отношение на споменатата резолюция, резолюция, която това, което каза и господин Кирилов по отношение на източното партньорство. А, вие се позовахте на декларацията от а, Прага. разбира се, за която декларация предвижда а, стабилност и стратегически позиции, изпълнение на стратегически политики в различни сектори. По отношение на сигурността в Грузия, когато другата страна, така да се каже, или Русия с други думи, не, а, нямат нищо общо с а, а, инициативата на Европейския съюз, тогава имаме две партньорски държави Азербайджан и Армения. между които има такива ни замразени или тихи конфликти, то как може да се намери решение на тези конфликти? Моят въпрос към колегата Кирилов. Не смятате ли, че решаването на конфликта в Нагорни Карабах и тесните взаимоотношения между Армения и Азербайджан са едно условие, една предпоставка, дори и когато а, има достатъчни условия, да допринесат за а, успеха на нашата партньорска инициатива. Господин Бизанчич има думата. Чоренда, пробабилменте. Неправилно изговорих името му. Извинява се председателя. Благодаря, господин председателю. От 6 години са а, тук в парламента и след, че съм свикнала, че погрешно се изговаря името ми. Аз, моето име е, произлиза от Черна гора, но аз самата съм а, бежанка от а, Косово. И ето защо с много голям интерес а, проследиха дискусията и искам да направя няколко коментара. Тъй като сме притиснати от времето, ще каза нещо само накратко по отношение на доклада на господин Кирилов, тъй като аз съм докладчик в Сянка. Благодаря на господин Кирилов за много добрата основа, която полага а, този доклад, защото този текст е една много добра база за провеждане на дискусията. Разбира се, ще внеса някои изменения, но а, искам да подкрепя основните точки, заложени в тази а, в този доклад и относно неговото изложение за а, общата стратегия. Отличен опит знам, че всеки път, когато Европейския съюз не е имал силна стратегия, не е допринесъл за предотвратяването на такива конфликти. Но когато сме имали, а, имали добра стратегия, винаги сме могли да отреагираме бързо, както е случая в Украина или Грузия. Значението на економическото развитие за гражданското общество и за постигане на една стабилност, това е нещо положително, което ще бъде внесено чрез измененията. Въпросите за свободата на медиите и спазване на човешките права, тези две теми бяха споменати в доклада, но може би ще е по-добре, ако бъдат акцентирани още повече и то по отношение на Азербайджан. По документите, които почихме днес, се вижда, че а, комисията е доста критична и смятам, че в тази насока доклада на господин Кирилов не е достатъчно критичен, ето защо трябва да се внесат изменения. А, ето сега спирам до да тук, защото ние а, ще можем в бъдеще да обсъждаме тези въпроси. Ah, Има ли други коментари? Да, имате думата. Е, Благодаря много, господин председател. Искам да изразя своето съгласие с от госпожа Ибрисаджич. Е, особено, що се отнася до отношението на НП към доклада на господин Кирилов, е, когато също и аз искам да поздравя. Смятам, че някои факти обаче, е, така както са описани в доклада, не са напълно точни, що се отнася до Армения. Мисля, че господин Кирилов е подходил малко по-строго към Армения, отколкото е подходящо. Например, е, тук можем да говорим не само е, за вътрешно преселени лица, но и за бежанци, които са избягали от Азербайджан и са отишли в Армения. Също отражението на изборите ми се струва, че не е съвсем точно. Разбира се, господин Никол Пашинян е журналист, но това, което той направи, причината, поради която се води следствие срещу него – няма връзка с извършването на неговата журналистическа дейност, а по-скоро е, с неговата политическа дейност. Имам и още няколко други корекции, които бих е, нанесъл с е, изменения, но като цяло докладът е много добър. Колега Нейц, прего. Госпожа Нейц, благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня на експертите за това, че не можах да присъствам на целите им изказвания, но съм прочела внимателно представените документи и материали. И слушах коментарите на колегите и ми прави впечатление, че изглежда тук има едно противоречие или може би някаква допълнителна трудност – която произлиза от факта, че ние като Европейски съюз имаме чувството, че имаме право да поставяме много големи искания спрямо страните, които са ангажирани в конфликти, за да подобрят те своя начин на работа и да се присъединят към нашите ценности, които не случайно ние въздигаме като ценности. И едновременно с това искаме тези страни да ни помогнат да помогнат за разрешаването на конфликта. Слушам колегите и се чудят до каква степен тези две паралелно проявявани отношения могат да бъдат съвместени едно с друго. Хем искате Азербайджан да направи нещо, за да разреши конфликта, хем е, и съвсем право искате един демократичен една демократична държава и медиите да са свободни, да няма политически затворници и така нататък. Аз съм съгласна, че това е правилно. Но въпросът е, смятате ли, че това отношение ще насърчи Азербайджан и, или пък някои от другите страни в региона да участват в разрешаването на конфликта? Чудя се какви са нашите приоритети тук. Дали тези страни искаме да се присъединят към нашите ценности първо, или първо да разрешат конфликта, или да направят и двете неща едновременно. Въобще какъв е най-добрият подход тук? Много важно е да се има предвид това и, и, най-важното е, че изолирането на една страна или на един народ няма да помогне. Опитвали сме с това в много части на Южен Кавказ и в други е, съседни страни. И до сега не е проработил. Така че трябва да се ангажираме, на въпросът е как. Ще се опитам да уточня идеите си малко по-подробно, когато разгледам в подробности доклад на господин Кирилов, който вече ми звучи много убедителен и ще видя дали мога да ги изразя с някакви конкретни изменения. Искам да кажа само още едно нещо. Струва ми се, аз бях министър на европейските въпроси в своята страна от 2000 до 2003 година когато имахме и председателство за половин година през 2001 година. И забелязвам, че всяко председателство, всяко следващо председателство се опитва да направи нещо. Отива, прави нещо, което не помага още от самото начало. следва новото председателство, то пак се опитва. Малко карикатурно го писвам, но, но не съвсем. Е, опитваме, спираме, опитваме, спираме. Опитваме едно, не работи, питаме друго, не работи. Няма никаква последователност, е, никаква приемственост и няма разбиране, едно задълбочено разбиране на сложността на тези ситуации. Поне така ми се струва на мен. Благодаря. Господин Мирски има думата. Годите, колеги, Годите, скрилова godate Skrilova kungs, es iepazinos ar jūsu ziņojuma проект. Господин Кирилов, прочетох вашия проект доклад и много се интересувам от това дали можете да дадете малко повече информация за няколко факти. В точка 5 говорите за привилегировани лица, които разрешават конфликти. Какво имате предвид? Русия? След това говорите за етническо прочистване. За Грузия ли говорите ли за Абхазия? Можете ли също да дадете повече информация тук? Аз лично присъствах, съм бил в Южна Осетия и там грузинската армия изби над хиляда души. Така че за кого конкретно говорите, господин Кирилов? Мисля, че трябва да говорите съвсем конкретно в своя доклад. Благодаря. Ultimo intervento del collega Kelam, che reinterviene, immagino per una precisazione. Господин Келам иска думата. За да уточни нещо, предполагам. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че разбирам притесненията на колегата Нейт. Трябва да сме последователни. Необходимо е това, действително. Трябва да избягваме да налагаме своите модели върху другите страни. Но трябва да не забравяме, че тези три кавказски страни са членове на съвета на Европа по своя собствена воля и че са поели европейски демократични ангажименти. Така че е приемливо да се очаква от тях да се държат по определен начин, така че да спазват тези ценности. Благодаря. Алора, ла реплика al collega Прего e Давам думата на господин Кирилов за отговор и след това на експертите. Нека да започна първо с вашите е, коментари. Говорихте за определенето на един европейски мандат. Мисля, че за първи път като парламент трябва да се захванем с този въпрос. Да, вярно е, групата от Минск е, има член, е, една държава членка на Европейския съюз, една силно проевропейски настроена държава, но смятам, че като си има предвид Лисабонския договор, който влече влезе в сила, трябва да намерим някакви начини, така че първо да разгледаме процеса на преговорите много по-подробно, защото по някой път а, получаваме противоречива информация и ние, и комисията. И не виждам защо това трябва да направи нашия мандат като представители на Европейския съюз по- силен. Малко странно ми се вижда всичко това. Защо ние като съюз не знаем достатъчно за това какво се случва в групата от Минск? Именно заради това струва ми се. Това може да е една от причините за това този процес да продължава толкова дълго. Второ, що се отнася до Нагорно Карабах. наистина смятам, че трябва да се ангажира Русия. Тя на практика си е ангажирана. Знаете за декларацията от Москва. Освен това, доколкото знам, тези дни тече една среща в Сочи. Русия е там, тъй като има много силно политическо присъствие в Армения, така че е добре да се ангажира Русия, що се отнася до Нагорно Карабах. Надявам се, че това няма да си противоречи с нашата потенциално по-силна роля. Просто е добре да се опитаме да ги ангажираме. Не може да се разглежда този процес без да се вземат и те предвид. Е, много чувствителен въпрос е за е, тези страни. Трябва да се ангажира и Турция. Госпожо Ибрисаджич, благодаря ви много за добрите думи. Отново ще разгледам въпроса за правата на човека, но тук ще направя връзки с това, което бе казано госпожа Нейц. Да, трябва да имаме определен мандат, трябва да се опитаме да насърчим страните в региона, но без да имаме кой знае какви очаквания. Просто искаме постепенен напредък. И няма съмнение, че ще се постигне такъв напредък. Лека по лека. Най-важното е първо да имаме силно политическо присъствие. Повтарям казаното от доктор Коен. Трябва да се ангажираме политически и да имаме по-силно присъствие спрямо тези конфликти и така можем да постигнем и по-силно влияние в другите области, в областта на демократизацията и правата на човек. Затова трябва да разглеждаме този процес именно така. Ако ли не, ако нямаме влияние, Просто ще си е, говорим е, някакви политически думи. Съвета на Европа, така е, това е вярно. Също има решения на Европейския съд за правата на човека, има резолюции, които са цитирани в доклада резолюции на Парламентарната асамблея на, на съвета на Европа. Най-важното е тук да се запази баланса. Трябва да искаме напредък от тези страни. И както знаете, Точно преди новата година искахме, им, имаше една резолюция за двамата блогъри и е, смятахме, че до е, края на новата... На, е, до, до след нова година те ще бъдат освободени. А сега изведнъж се оказва, че 99 а, е, човека с подобни а, обвинения са били освободени но не и двамата конкретни блогъри, за които говорим. Така че трябва да има е, предвид до къде се простира нашето влияние. Трябва да ем, настояваме на това именно. Затова съм включил въпроса за двамата блогъри в е, резолюция, в е, е текста. Що се отнася до казаното господин Казолиди, съгласен съм по въпроса за беженците, подкрепям вашето предложение. Що се отнася до насилието, до а, горещите събития, нека да видим. Минало известно време. Господин Мирски. Мисля, че съвсем ясно съм се изразил. Да, разбира се, съм имал предвид, предвид Южна Осетия и Абхати, когато съм говорил за интересите също съвсем ясно съм се изказал. Може би е, можем да обсъдим това с вас допълнително. Можем да обърнем внимание на някои от вашите изменения. Мисля, че всичко съм си казал съвсем ясно. Просто трябва да се заяви, че има неща, които са неприемливи. Ако имате изменения, можем да ги обсъдим, но мисля, че текстът като цяло е съвсем ясен. Благодаря, господин председател. Quindi un, un intervento rapido, finale. Е, кратък отговор на нашите експерти. Аз е, исках просто да отговоря на вашия въпрос за ролята на Европейския съюз на Горно Карабах, понеже може да се е получило недоразумение за думите ми. Казах, че Азербайджан и Армения биха приветствали Европейския съюз е, в Нагорно Карабах Европейския съюз може да играе водеща роля в Нагорно Карабах преди урегулирането и потенциално след него. Жизненно важна роля в военната, в гражданската област, е, особено подпомагайки вътрешните беженци в завръщането по домовете им. Но на този етап Европейският съюз не се ползва с достатъчно доверие в очите нито на азерите, нито на арменците, за да изиграе такава роля. Нека помним, че до този ден а, е, е, европейски представители не са били в Нагорно Карабах и не са се погрижили особено за вътрешните беженци в Азербайджан. Така че Европейският съюз трябва да направи повече, за да заслужи доверието и на арменците, и на азерите, ако желая да играе важна роля преди урегулирането на конфликта и да се надяваме един ден и след това. Благодаря, господин председател. А мисля, че можем вече да приключим работата по тази точка от дневния ред. Нека напомня, че крайния срок за изменение и допълнение по доклада на господин Кирилов е продължен до 17 февруари по обед. Значи до 17 февруари имате време за изменение и допълнение. Позвете ми отново да благодаря на нашите гости, преди да се сбогуваме с тях. След съвсем кратко прекъсване ще е, преминем нататък към точка 20 е, е Писток, стратегия на ЕС за източно партньорство за периода 2011-2013. Bene, колеги, riprendiamo i nostri lavori. Уважаеми колеги, нека продължим с нашето заседание. Днес преди обяд говорихме също за политиката на добро съседство. А сега ще се спрем на политиката на добросъседство за източните държави. Сега става въпрос за политически разговори по отношение на връзките между и разговорите между Европейския парламент и Европейската комисия. Става въпрос за това средствата да бъдат използвани за изпълнение на а, съответните политики. 2011-2013 е периода, през който ще се проведат преговори с съответните заинтересовани а, държави. През май 2009 имаше среща на върха в а, Прага, където това партньорство с всичките държави беше започнат когато а, беше говорено за а, финансовите средства, които могат да се предоставят на на а, нуждаете се държави. Имаме гост, който отговаря за а, Южен а, Кавказ и Молдова. Той ще ни обясни за действията на Европейската комисия, както и подхода и стратегическия подход на Европейския съюз за периода 2011-2013 в този район. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати. Много съм удовлетворен възможността да е, обмени мнение по средносрочния преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство, така наречения ЕИСП е, за нашите източни съседи и Русия. В качеството настъпление бих искал да кажа няколко думи за предназначението, основните изводи и контекста на средносрочния преглед, е, след което една по една ще се спра на всички от страните партньорки и накрая ще отговоря на вас на вашите въпроси. Помните, че целта на средносрочния преглед е да бъде хвърлен стратегически поглед към страните от източното партньорство и развиващите се отношения на тези страни с ЕС, така че да коригираме е, нашата ответна стратегия, ако това е необходимо. Основният извод от прегледа е, че за повечето от страните се наблюдава задълбочаваща се, е, макар и незначима промяна е, по отношение на Европейския съюз. Поради което стратегията на ЕС, е, както е изложена стратегическите ни документи, остава основателна и ще продължава да се реализира чрез плановете за действие по ИСП. В същото време обаче трябва да направим така, че задълбочаването на отношенията чрез източното партньорство е, да бъде съответно отразено в националните индикативни програми по ЕИСП. И аз е, по-подробно ще се спра на този въпрос, когато е, разгледам Русия и Белорус. Какъв е контекстът на средносрочния преглед? Източното партньорство, финансовата криза въздейства върху на отношенията ни с страните партньорки и помощта ни за тях. Източното партньорство е нова концепция за развитие на отношенията с Армения, Азербайджан, Белорус, Грузия, е, Молдова и Украина. Е, лансирано е това партньорство на среща на най-високо равнище в Прага миналата година. И това е най-значимата промяна, която следваше да бъде отчетена от средносрочния преглед. Главната цел на партньорството е да ускори е, процеса на политическо асоцииране и економическа интеграция между ЕС и заинтересованите страни партньорки – и перспективата за сключване на договори за асоцииране и за свободна търговия, както и за облегчаване на визовия режим, се поставя е, е основен двигател в този процес. Трябва да продължим да оказваме подкрепа на страните в подготовката им и договарянето на тези споразумени. Какъв е отговора на ЕИСП на източното партньорство. Съвсем конкретно, Европейския съвет от март 2009 година определи допълнителни 250 милиона в подкрепа на източното партньорство. Чрез националните и регионални индикативни програми по ЕИСП тези средства ще бъдат насочени към всеобхватно институционално изграждане, регионално развитие и многостранно сътрудничество. за подготвяне на програмата за цялостно институционално изграждане, комисията и страните партньорки вече анализират потребността от подкрепа за онези институции, които биха играли основна роля за изпълнение на задълженията по новата рамка за партньорство. Финансирането на многостранното измерение на източното партньорство включва подкрепа за четири тематични платформи е, с работни програми, така наречените флагмански инициативи и форумът за гражданското общество. Тази връзка създаването на Евронест изток ще бъде много добър принос към партньорството. Източното партньорство като политическа рамка за отношенията предполага ЕИС да бъде източна подкрепа за регионални инициативи за партньорство, като например Черноморската инициатива и Северното измерение. Нека сега да се спрънем световната криза, която сериозно ни засегна, макар и с различни проявления в различните страни. Е, нещата се свеждат до нарушаване на платежния баланс, до влушаване на бюджетния дефицит, дестабилизиране на банковия сектор и в няколко страни отрицателен растеж. Отговорът на Европейския съюз е, на проблемите за бюджетния дефицит и платежния баланс е чрез мобилизиране на макрофинансова помощ е, за предпочитане в съчетани с пакетите на МВФ. За Грузия и Армения това вече е сторено. Освен това, ще насърчаваме инвестиционните мерки в областта на транспорта, опазването на околната среда и МСП, най-вече чрез е, е, съседските инструменти за финансиране. Целенасочено кредитиране от страна на ЕИБ също е, ще спомогне за растежа. Европейската инвестиционна банка, чиято намеса ние подкрепяме, разбира се, ще се насочи в банковия сектор и рекапитализирането на най-важните банки. От средносрочния преглед става ясно, че ЕИСП не може да играе ролята на краткосрочен инструмент за преодоляване на кризата, но пък може да стимулира устойчив растеж и възстановяване в среден до дългосрочен план, чрез подкрепа за реформите и изближаване до европейските норми и стандарти в такива основни области на източното партньорство, като енергетиката, околната среда, транспорта и търговията. Ако сега се обърнем към приоритетните области е, в рамките на източното партньорство, е, общо взето доброто държавно управление, изпълнението на е, планове за действие по ИС, е, енергетиката, околната среда ще останат и за напред от значение, като се нуждаят от средно до дългосрочна подкрепа. И в много случаи подкрепата по ЕИСП е, идва в продължение на подкрепа по други програми. Нека сега кажа няколко думи за спецификата на всяка от страните. Украина е водеща в източното партньорство, макар и резултатът от наскорошните президентски избори все още да не е ясен. И двамата кандидати заявиха привързаността си към сближаване с Европейския съюз. И а, е, това ще бъде основното направление на финансовата подкрепа. На лице е споразумение за асоцииране между ЕС и Украина, програма за асоцииране, план за действие, е, работа по визовия режим и реадмисията. Затова, разбира се, от украинска страна са необходими прозрачни и отговорни институции. Европейските усилия в подкрепа на Украина в областта на енергетиката през последната година се провеждаха в сътрудничество с международните финансови институции за реформа на газовия сектор. Но а, нашето внимание е все така необходимо. По-нататъчната ни подкрепа ще се насочи към реформа на енергетиката и енергийната ефективност. Молдова, новото правителство с проевропейската си програма представя отлична възможност за напредък на реформата и в тази връзка отговорихме на молба от молдовска страна за изпращане на съветници на Европейския съюз в основните е, министерства. Е, ще оказваме подкрепа в областта на социалните грижи, здравеопазването и образованието. До 60% от всички отпуснати суми ще бъдат насочени към мерки за изграждането на доверието във връзка с конфликта в Приднестровието. Е, в Грузия е, конфликтът от август 2008 година прекъсна усилията ни. По-нататък е, се проявиха непосредствените потребности след войната, но наред с общите приоритетни области, ние ще се стараем да облегчаваме хуманитарните последици от конфликта, като подкрепяме вътрешните беженци и ще продължаваме да реализираме мерките си за е, повишаване на доверието, ще подкрепяме е, усилията в областта на правата на човека, свободата на средства за масово осведомяване, развитието на гражданското общество. За Армения е, акцента попада върху търговията и регулаторното сближаване с ново внимание върху въпроса за мобилността. Консултативната експертна група на е, Европейския съюз е, съдействат на арменското ръководство по основни области на изпълнение на плана за действие по ЕИСП – Европейският съюз е готов и е, да предложи конкретно съдействие е, при нормализиране на турско-арменските отношения. Напредъкът, е, който постига Азербайджан по изпълнението на плана за действие, е неравномерен и, и муден. Все още сме загрижени за свободата на медиите, правят на човека гражданското общество и тези области ще продължим да оказваме подкреп. Що се отнася до мирното регулиране на горно карабахския конфликт, Европейският съюз е готов да предостави конкретна помощ по всички аспекти на урегулирането и укрепването на съответните субекти от гражданското общество. Средносрочен преглед на Беларус бе отложен с една година, за да могат да бъдат взети предвид заключенията на съвета на Европейския съюз от ноември миналата година, в това число непредвиденото е, разработване на съвместен междинен план. Средносрочният преглед е, ще отчете най-новите събития в областта на демократизацията, правата на човека. Сегашната национална индикативна програма ще бъде продължена по срока си до е, е, края на 2011 година и съответно новата програма ще заработи от 2012 до 2013. И най-сетне основните мерки по финансово подпомагане, на Русия ще проистекат от е, регионалната и подрегионална индикативна програма по ЕИСП. Бъдещото сътрудничество ще се насочи към трансграничните връзки, с държавите членки и с значително съфинансиране от руска страна. В подкрепата ще се включат акаде... програми за академичен обмен между висшите учебни заведения и подкрепа за гражданското общество. В заключение, с помощта по ИСП играе много важна роля за усилията ни да укрепим връзките си с източните ни партньори. Надявам се, че съм ви дал възможност да добиете представа как чрез ЕИСП ние подкрепяме политическото асоцииране и економическата интеграция на тези страни. Благодаря ви. Очаквам с нетърпение вашите въпроси. Е, Благодаря, господин Вигенин. Е, желая да вземе думата. Имате. Благодаря, господин председател. Е, имам един кратък въпрос по отношение на източното партньорство. Благодаря, че споменахте асамблеята Евронест, която ще бъде създадена, надявам се, скоро до края на месец март. Добре е да имаме тази многостранна политическа платформа, на която да можем да обсъждаме всички въпроси с политическо участие на нашите партньори. Позволете ми да ви знам следния, макар и до някъде провокативен въпрос. Както изглежда, някои от партньорите ни е, е, имат усещането, че Смисъла от източното партньорство за сега е в повечето съвместни срещи. Що се отнася до финансирането на проекти, изглежда те са очаквали повече. Разбирам, че това е нова линия на, на политиката. Ресурсите, отпуснати за инициативата Източно партньорство са нови, както за държавите членки, така и е, т.е. за източните партньори, така и за комисията. Но как бихте оценили проектите, осъществени до сега по линия на източното партньорство и предвиждате ли евентуално в близко бъдеще увеличаване на средствата отпускани на е, инициативи, свързани пряко с източното партньорство. Въпросът ми по-конкретно е за Беларус. Нямаме договор за партньорство и сътрудничество, дори междинно някакво споразумение няма в сила, а в същото време Беларус активно участва в източното партньорство. Поне е, такава обратна информация постъпва от комисията. Беларус проявява интерес е, към участие. Господин е, Мингарели е, при наскорочното си посещение в нашата комисия заяви, че биха могли да бъдат възобновени разговорите за сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество. Бихте ли ни осведомили за евентуалните срокове и какво се очаква, освен това, от Беларус в светлината на заключенията на съвета от миналата година? Каква е стратегията ви по отношение на Беларус? Задавам този въпрос, защото той е сериозен, един от най-сериозните за нас и то във връзка с учредяването на асамблеята Евронест. Благодаря. Госпожа Нейци има думата. Благодаря. Нека първо да благодаря на представителя на, комисия, на комисията за съобщението. Има въпрос във връзка с гражданското общество в страните, които обсъждаме. Изглежда има амбиция да се въвлече гражданското общество в развитието на националните индикативни програми. И искам обаче малко повече подробности в тази връзка. Благодаря. Има ли други колеги, които искат да зададат въпроси? Господинки, имате дума за отговор. Това се отнесе до източното партньорство, все още се работи по въпроса. Има двустранни измерения. Що се отнася до това, какво е на разположение на маста за преговорите? Не може да се подписват споразумения за асоцииране, включително и това, което се нарича задълбочени и подробни споразумения за свободно, свободна търговия, споразумения за увеличаване на мобилността на хората, както и сътрудничеството в различни региони, включително енергетиката. Смятам, че нашите партньори реагират много положително. Както сам казахте, господин председател, във вашата уводна реч, в момента договаряме споразумение за асоцииране с две страни Украина и Молдова. И подготвяме насоки за преговорите с трите страни от Южен Кавказ. Що се отнесе до многостранния елемент на преговорите, смятам, че една от новостите на източното партньорство е това, че въвежда многостранно измерение, което би могло да събере нашите партньори в един контекст на контакти с Европейския съюз така че да се увеличи разбирането на достиженията на европейското право в множество области. И мисля, че има доста ентусиазирана подкрепа от всички наши страни. Що се отнася до разпределението, не съм много сигурен, че съм разбрал вашия въпрос. Индикативните програми покриват периода от 2011 до 2013 година. Що се отнася до ЕИС и източното партньорство и онези 350 милиона евро, още тази година, 2010, ще започнем да прилагаме конкретни мерки. След това ще има и допълнителни действия, които предстоят. Не можем да говорим все още за това дали е, можем да очакваме повече ресурси. Все още е твърде рано да се говори за това. Що се отнася до Беларус? През 2008 година официално очертахме петте области, в които бихме искали да има напредък. Като условие за по- за задълбочаване на отношенията с Беларус. Говори се за отмяната на визите и за постигнатия напредък. Съветът поиска и две други действия. Комисията първо трябва да приготви предложение за един съвместен междинен план, нещо като план за действие в сянка. В а, липсата на по-добри формални отношения с Беларус. Също така, говорим за конкретни насоки за преговори, които могат да започнат, ако политическите усилия е, условия са достатъчно добри, става дума за преговори за визите. Опитваме се да оценим напредъка по петте области и да преценим, ако има напредък, какво може да се предостави в отговор що се отнася до участието на гражданското общество. През януари многократно се срещахме с представители на гражданското общество, първо във връзка с изготвянето на докладите на напредъка, във връзка с които събираме информация от гражданското общество – Опитваме се да систематизираме тази информация. И второ, в изготвянето на по-подробните дейности във връзка с програмата с, с действие. Е, там също работим с гражданското общество. Thank you. Благодаря, господин Галер. Благодаря, господин председателю. Благодаря за вашите разяснения. Вие знаете, че по принцип този, тази комисия подкрепя политиката, която се води. Съществува политически интерес да постигнем напредък в взаимоотношенията с тези държави. е един а, въпрос свързан с това колко как може по-конкретно да се опишат резултатите от тези политики. Бих искал да чуя за всяка държава един конкретен проект, с който вие се гордеете. По отношение на дебата, на смисъла, на политиката, която се води в тази е, държава. Казахте Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, е, също от моя гледна точка и е, Беларус. Може ли да кажете един пример, където кажем, че това, което планираме 2007 и сега 2009 е, е постигнало успех? Разбира се, ако получат такова потвърждение от вас, аз с радост ще си го отнеса вкъщи и ще го представя на а, обществеността. Господин Партасиевич. Благодаря, господин председател. Няма изненадате, че ще питам за Беларус. Но и е, вземам повод от въпроса, който беше зададен от господин Вигенин. В документът, който вероятно е единственият документ, публикуван от комисията за ЕИСП, във връзка с Беларус, понеже общия доклад не говори за Беларус, да си заслужава по този документ, възниква въпроса да, да ви запитаме за втората част от срока, 2007-2013, който тече в, която тече в момента, за Беларус според мен има два приоритета. Първият определено е да се стигне до сключване на е, споразумение за облегчаване на визовия режим, за е, активизиране на гражданските контакти. Но вторият успореден въпрос е не по-малко важен – наред с преговорите с белоруската страна, които напредват доста бързо и както е, наскоро каза господин Герели, са доста обещаващи. Единственият проблем е, че същевременно, както казах, е, белоруските власти е, строго ограничават е, участието, каквото и да било, на гражданското общество в този процес на, на, на преговори. И ако видим е, данните по бюджета за Беларус, по упоменатия от мен документ в рамките на Националната индикативна програма, само 20 милиона, разбира се, и, и, и това го приемам, предвид изключителното положение, в което се намира Беларус, но от тези 20 милиона 70% са за социално-економическо развитие и 30% за демократизация и добро държавно управление. И въпросът е, възможно ли е да се увеличи финансирането относително за тази втора част, нещо, което е абсолютно съществено за по-нататъчните ни отношения с Беларуса, именно демократизация и държавно управление тъй като, както казах, е, белоруските официални власти всячески е, се е, стремят да изключат от процеса гражданското общество и демократичната опозиция, дори умерено настроената, дори унази, която е приела постепенния характер на демократизацията. Дори по отношение на тази демократична опозиция, белоруските официални власти се държат крайно рестриктивно, не допускайки тази опозиция до каквито било контакти с Европейския съюз. Благодаря. Други въпроси има ли? Пита председателят. Имате думата за отговор. Благодаря. Ще отговоря на последния въпрос, след което вероятно ще помоля колегата, директор Конари, седнал отясно на мен да отговори на, на първия въпрос с някои конкретни примери. Господин Протасевич, два отговора мога да ви дам. Разбира се, аз разбирам вашия интерес към Белорус, а и с вас добре сме взаимодействали. Имайки предвид неяснотата на политическата ситуация, е, тък му поради това е, решихме да удължим с една година срока на действащата индикативна програма. Е, числата, които вие споменахте, обхващат, разбира се, по-дълъг период, но от този период ни остава само една година. И, и, и целта е междувременно предпазливо да планираме нещата за по-нататък, предвид редица альтернативи, е, които биха ни очаквали в бъдеще. Е, на, на, към, след година, към момента на средносрочния преглед, е, вероятно ще направим това. Очевидно, това, което обсъждаме тук е помощ по ЕИСП в контекста на националните индикативни програми. А инак имаме и други финансови инструменти, по които подкрепяме, например, демократизацията, гражданското общество. Както вие споменахте, един от тези инструменти е Европейският инструмент за демокрация и права на човека. Друг е, един инструмент е за подпомагане на недържавните обществени субекти и органите на местно самоуправление. Това, това е безвъзмезно финансиране. И според мен то е особено значимо за Беларус. Благодаря. директор Europe Aid. Е, аз е, отговарям за практическото съществяване на програмите е, в региона. Аз с удоволствие ще предоставя на уважаеми господин депутати и годишния ни доклад за дейността, където много конкретно са отчетени резултатите. Но днес имам възможност е, да ви дам един добър е, пример е, за, за собствения си подход при оценката на политиката на добросъседство. Първият пример заимствам от състояла се по-рано дискусия за замразените конфликти. В продължение на години ние финансираме мисии за, за подкрепа на правоохранителните органи с представители на експерти, мисля, от 17 държави член, членки. Е, целта е да, да обединим митническите и, и полицейските служители на място, но, но и от двете страни на границата и около Приднестровието. Това е, стремеж да намалим отрицателното въздействие на, на конфликтите е, е, е, предвид международната престъпност, корупция и така нататък, а и да извлечем полуки от опита ни на място в Приднестровието, в областта на митнически и граничния контрол и в новата програма и, и по този начин да направим по-прецизна програмата за реформа на правосъдието. А е и в Украина, и в Молдова. Е, и в контекста на споразумението за реадмисия, което, което Украина е, специално подписва, подписа с Европейския съюз. Що се отнася до Грузия, освен доста впечатляващото усилие, което положихме с подкрепата и на парламента за подпомагане на вътрешните беженци, е, бях особено впечатлен е, от начина по който ние подходихме към недостатъците на е, наказателната система за непълнолетните лица. Ужасна система, както процесуално, така и от гледна точка на условията на, на задържане и лишаване от свобода един доста, доста, доста тежка материя, по която, мисля, работихме добре. В Армения на преден план поставяме професионалното обучение, обучение. В Азербайджан е, най-вече изпъква енергийната ефективност. Е, предвид това, че економиката е богата на, на нефт. Е, интересно е да се работи за енергийната ефективност, както на промишлените, така и на битовите потребители. А е, нашата видимост, така се каже, на, на място е, се повишава и благодарение на подкрепата ни за гражданското общество. 6-7 договора миналата година е, за подкрепа на гражданското общество, което е практически все още в зародиш. всичко това е, е, е, ако щете, един импровизиран отговор. Аз мога да ви запозная с много детайлна, конкретна информация за успехите ни на място. Господин председател, вероятно аз бих могъл да, да добавя в тази връзка още два примера, които са характерни за, за нашите усилия. Един екип от високопоставени съветници, аз го споменах в уводните си думи, който работи на място в Армения. И това тъкмо е отговорът, който даваме предвид потребностите, днешните потребности на Армения. Така че правителството да може да осъзнае, да очертае по-добре въпросите за економическата интеграция в контекста на източното партньорство. И още повече след е, идването на власт на ново правителство е, през лятото миналата година, до края на юли, е, вече бяхме изпратили двама економически съветници, а в началото на още на, на тази година на място ще се установи още по-високо квалифициран разгънат екип. За Грузия Финансирането част е, от то е от ЕИСП, част от него е от ЕИСП, част от него от е, инструмента за стабилност. Благодарение на това финансиране ние успешно е, подкрепяме дейности за вътрешните беженци след конфликта от август 2008 година подкрепяме е, изграждането на капацитета на е, местното гражданско общество, мерки по изграждането на доверието, по посредничеството и, и повишаване на общественото съзнание. И тук, мисля пак, е, има с какво конкретно да се похвалим. Благодаря. Благодаря, няма други желащи да вземат думата, така че можем да закрием заседанието. Не забравяйте, колеги, че в 6.30 ще имаме среща с Мадлин Олбрайт и някои от нейните експерти, които се занимават с прегледа на стратегическата концепция на НАТО. Така че след половин час ще се срещнем отново. Приятна вечер!